скъпи колеги! Протоколът от вчерашното заседание вече ви е предоставен. Имате ли забележки? Виждам, че не в такъв случай. Приемаме, че се